ред е представени е от името от Мигел Анхел Мартинес Мартинес препоръка до Европейската комисия във връзка с жалба относно възрастта а, за немите. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, през 2005 година един преводач на свободна практика не беше наед от Европейската комисия, защото беше навършил 65 години. Той подаде жалба пред Европейския омбудсман за нарушаване на хартата на основните права. Комисията и парламента взеха решение да не наемат антерпре... Е, преводачи, които са на пенсионна възраст. Предвид предшестващата съдебна практика, омбудсмен сключи, заключи, че това е дискриминация и нарушение на хартата на основните права и препоръча на комисията да промени своето отношение след постановлен... постановеното решение на съда в Люксембург. Комисията по петициите в парламента беше сезирана и тя взе страната на омбудсмена в рамките на една прията единодушно резолюция от Комисията по петициите. Парламентът продължава да наема на свободна практика преводачи на над 65 години, когато това се налага. Второ, парламентът счита, че Европейският омбудсмен е може би неудобна, но крайно необходима институция от правна гледна точка. Освен това, ние Искахме да припомним на комисията, че тя не може да се поставя над другите европейски институции. Тук представяме резолюцията, приета от Комисията по петициите с пълно единодушие, в която се настоява Европейската комисия да се подчини на, на препоръките на Европейския омбудсмен. Правната служба на комисията е важна служба, но това е все пак само една административна служба. Господин председател, госпожо комисар, смятам, че в този процес е упражняван натиск, за да може доклада да не стигне до пленарна зала. Смятам, че всъщност е очудващо, че висши служители, които са взели това решение, се поставят над депутатите. Господин председател, госпожа комисар, винаги сме имали желание да сътрудничим с комисията, но в случая можем само да заклемим поведението на комисията и се надяваме, че при гласуването утре ще се последва решението на комисията по петициите, която приема препоръките на Европейския омбудсман. Ние настояваме комисията да отчета всички елементи. Госпожо комисар. Първо, искам да подчертая, че комисията действала добросъвестно, като спазваше всички норми и правила. Никога не сме търсили конфликт с омбудсмана и още по-малко с Европейския парламент. Нашето становище беше, че нашата позиция ще бъде разбрана омбудсмана. Нашата позиция се основаваше върху това, че в продължение на години използването на преводачи на срочен, извинете, на свободна практика – е било максимална степен обвързано с принципите за наемане на постоянен персонал. Например, комисията винаги е плащала автоматично данъците на хонорованите преводачи. Те са обхванати от член 90 от условията за наемане на други служители, затова те се наричат устни преводачи на свободна практика. Затова Възрастта за пенсиониране от 65 години обхваща всички служители, които работят за институциите, независимо от това дали са на постоянни срочни договори, дали са длъжностни лица, сътрудници или друг персонал. Тази норма беше прилагана и от комисия от парламента между 2000 и 2004 година. След решението на съд от първа инстанция от 2004 година, в което се казваше, че не наемането на хоноровни преводачи на възраст на 65 години е дискриминация, комисията прекрати това решение, след което пък съдът призна за нищожно предишното си решение, комисията се върна към практиката си от преди това. Комисията прилага правилата, които проистичат от регламента на съвет от 2005 година и да прилага същите правила към хонорованици си служители, които прилага към постоянно наетите служители. Наймането на свободни, но устни преводач на свободна практика е основа на осигуряването на устен превод. Основно, разбира се, разчита на щатни преводачи, но във върхови моменти също така се наемат и устни преводачи на свободна практика. Тази добре изпробвана и доказала себе си система продължава да се използва въз основа на принципа устен превод в зависимост от конкретните изисквания. Този подход също така изисква активна политика за обучение на млади устни преводачи. Бих искала да приветствам много положителните контакти между парламента и комисията по този въпрос и искам лично да благодаря на господин Мартинес за неговото добро сътрудничество с моя колега комисар Орган по време на предишния етап. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Госпожо комисар, благодаря ви. Господин заместник председател на парламента, господин Мартинес, имате думата да заповядайте. Господин председател, Бих искал да отговоря на госпожа комисара. Знаете, че е, изпитвам е, много приятелски чувства към вас, госпожа комисар и господин Орбан. Но вие не казахте нищо по повод препоръката на Европейския омбудсман, който е взел предвид всички аргументи и е представил препоръка, а комисията като че ли просто отхвърля и не обръща внимание на тази препоръка, госпожо Кунева. Може би не познавате всички аспекти на проблема, но вие не отговаряте на въпроса. Омбудсмана препоръчва да се променят правилата. Госпожо Кънева, вие не казвате дали комисията ще вземе предвид препоръката на омбудсмана и както ви го предлага самия парламент. Искате ли да отговорите, господин? Единственото, което ще ви кажа на този етап е, че ще съобщя на комисар Орбан за нашия диалог и ще гарантирам ви да получите достатъчен отговор по този въпрос. Разбира се, ние много сериозно се отнасяме към вашите въпроси и към последното ви искане. Мисля си, че гласуването ще се състои утре, каза председателят. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря на всички колеги, благодаря на всички служители, включително и преводачите. Закривам заседанието.